Kapitalanteilseigner. Искаме да разгледаме въпроса за Евронюс и случващото се в това отношение. Комисията подкрепя една програма на стоеност няколко... Подкрепя тази програма в с няколко милиона евро. Много хубаво, че тук е господин Петърс и господин Гарин Берти от е, управителния съвет на Евронюс. Ще пристъпим направо към темата. Но първо искам да дам думата на господин Аба Монте от комисията. Имаме много въпроси за обсъждане. Редакционни въпроси, свързани с различните столици и е в общ интерес заедно да се опитаме да решим тези проблеми. Господин Петърс, главен изпълнителен директор на Евронюс, да постави основите на дискусията, като изложи гледната точка на Евронюс. Благодаря. С удоволствие ще изнеса кратка презентация за положението на Евронюс. от това, което каза председателската, вече ни разбирам, че ни обрекват в а, намеса. Няма такова нещо в Евронюс. Ще ви представя как работи Евронюс в момента. Много е казано и писано през последните седмици за Евронюс. Някои от нещата са правилни, други не – много от изказванията се правят от лица, които не са запознати с положението в Евронюс. Благодаря, че ми давате възможност да хвърля светлина върху сегашното положение в това дружество. Първо, началото, виждането на дружеството, какви са нашите цели, ежедневни задачи, включително на всички акционери – и мажоритарния акционер. Ние искаме да споделим уникално и глобално преживяване на новини, познания и култури, изразено чрез истинско разнообразие, в което се корени европейската идентичност. За разнообразие се говори в мотото на Европейския съюз, обединени в различието. Аз вярвам, категорично съм убеден, че ролята на медиите не е да влияе върху общественото мнение, а да овластява гражданите. Ролята на медиите да овластява гражданите, да им дава инструментариума сами да си изграждат мнение. Искаме да направим това в Европа и по целия свят, чрез независимост, чрез надежни новини. Това е нашата ежедневна цел в новинарските емисии. Нашето виждане и цел е да превърнем Евронюс в по-влиятелна компания, отколкото е в момента. По въпросите на европейските дела ще обясня как искаме да постигнем тази цел. Няколко кратки факта, с които мисля сте запознати. Ще се опитам да обобща на четири слайда някои различни факти. Първо, ние се излъчваме днес в повече от 433 домове по цял свят. Близо 300 милиона непрекъснато. Тук виждате разпределението на излъчвате на Евроюз. Ние сме на първо място, както виждате, в района МЕА. 288 милиона хора използват Евронюс всеки месец. Сред тях 147 гледат Евронюс на живо, каквато и да е платформа, било то по телевизор или дигитална медия. 40 милиона правят това ежедневно. Виждате разпределението, това е основните предизвикателства за в бъдеще най-вече сме насочени към телевизионни зрители. Дигиталните потребители не са много наброй според нас, така че тук предстои работа за в бъдеще. Близо хиляда са служителите на Евроню, сред тях 600 журналисти, които работят от, от които идват от 30 различни граждани, държави, 8 офиса имаме по света, включително и клон в Брюксел. А сега предизвикателствата за Евронюс. И за нашия бизнес. Ние сме изправени пред високо конкурентна среда. Всяка година има между една и пет новинарски медии, които се създават. Ние сме над 240 такива медии в момента. Така че тортата, а именно рекламния пазар, се остава един и същ, дори с лек спад, така че парчето от тортата за всеки намалява има сериозна промяна относно замисъла на медиите. С, с настъпването на дигиталните технологии потребителите искат да ползват медиите по съвсем различен начин. И това означава, че има много информация в света в момента човек трябва да прави подбор. Ние сме свидетели на една и съща революция, както в музикалната индустрия преди 30 години. Тоест, трябва да преосмислим моделите на работа. Защото за момента няма добре работещ бизнес модел. Относно конкуренцията, почти всяка година се създават много държавни медии – Има сериозно урязване на бюджета навсякъде. Guardian, New York Times, CNN, BBC World, Al Jazeera. Възникват и много нови дигитални играчи. Какви са нашите цели на фона на предизвикателствата? Първо, да представим европейската гледна точка. Дълбоко вярваме, че това е основното ДНК на нашето дружество. Всеки акционер гледа сериозно на това. Всеки един служител на Евронюс се стреми към постигането на тази цел. Евронюс ще процъфтява в медийния свят единствено заради това силно уникално ДНК. Езиковото разнообразие, разбира се, е много важен аспект. Ако го загубим, ще загубим основната си запазена марка, което ще се отрази пагубно върху приходите, върху нашите зрители и позицията на пазара. Независимостта остава основен стълб на нашата дейност. Управителната структура се опитва да запазва независимостта на медията. Разнообразието, както казах, е много важна цел. Може би знаете, че новото мото на Евронюс е всички новини. Ние смятаме, че ние сме проводник на различни гледни точки, от които е изтъка на Европа. И за да създадем и покажем европейската идентичност, мисля, че можем да прокараме аналогия с различните гледни точки, от които всеки гражданин си изгражда мнение. И последното предизвикателство – устойчивост. Както казах, към момента сме изправени пред сериозни затруднения, финансови, моделът на работа не работи добре, трябва да извършим пълно преосмислене. Трябва да преосмислим нашата организация, начина по който произвеждаме новини. Това е обект на голям стратегически план, гласуван от а, акционерите, който се казва следващия Евронюз, пълна революция в организацията на Евронюз. Сигурен съм, че ще засегнем по-късно този въпрос. За да е устойчив човек на пазара днес се нуждае от мащаб. Нуждаем се от мащабируемост. Сегашният свят е свят на концентрация. CNN беше изкупен от TNT Sky, от Fox. Ние сме много малко дружество, изправено пред конкуренцията на гиганти. И за да можем да процъфтяваме в този свят, трябва да постигнем по-големи мащаби. Нуждаем се от мащабност, за да оцелеем. Акционерната структура един от основните въпроси за вас. Това е акционерната структура Media Globe Networks на семейство Сорос притежава 53% от акционерния капитал а публични акционери държат 47% от дяловете. Както знаете, в момента текат дискусии за нов партньор, нов акционер в нашата структура NBC Universal. Това е медийна организация. С тях водим разговори от близо година. Предполагам, че ще има много въпроси и по тази тема. Ще се опитам направо да престъпя каква е целта на преговорите с тях. NBC иска да се разрасне в международен план и за тях Европа е един от основните пазари за тази цел. NBC оценява факта, че мястото на американските медии вече е заето в Европа от CNN – NBC знае, че никога няма да може да победи CNN в тази област, затова те се свързаха с нас е, да създадем партньорство, при което NBC ще предостави експертен опит, професионализъм, което ще е съчетано с опита и ноу-хау на Евронюс за отразяването на европейските въпроси. Както ви казах преди година и половина, ние набрахме много опит в продуцирането на новини и смятаме, че NBC ще е много добър партньор, който ще ни помогне да станем много по-влиятелни, отколкото сме в момента. Очаквам да има доста въпроси и по, този, по тази тема. Сега Обсъждаме идеята NBC да изкупи 25% участие в капитала. NBC Universal 6 25%, е Media Globe Network 60%, публичните акционери 15%. Това разпределение е обект на много дискусии с Европейската комисия, както може да си представите европейските и публичните акционери принципно не искат, нямат желание или нямат средствата да подпомагат вече Евронюс финансово. Затова за нас, а и за тях е важно да, за да се приеме тази евентуална сделка, независимо от намаления процент, те да запазят всички правата, с които разполагат. За момента можем да кажем, че в Евронюс има два лоста на контрол. Единият са мажоритарните акционери, които се занимават с управителния и оперативния контрол и публичните акционери, които имат пълен редакторски контрол. Идеята е редакторския контрол да се запази както е в момента. Публичните акционери все още да са пазителите на храма, ако мога да кажа, да следят за редакционната независимост на Евронюс и за изпълнение на общата мисия на Евронюс. Какви са защитните механизми, за да се запази мисията на Евронюс да отразява въпроси от общ европейски интерес? Много важно е да се гарантира пълна редакционна независимост на Евронюс. Има две основни заключ... причини за да стигнем до това заключение. Първо, редакционната независимост е много важен актив днес. Това е най-ценният ни актив днес. Като професионалисти в сферата NBC, Gipser Eyes или аз сме наясно, че мнозинството от зрителите на Евронюс и ползват Евронюс заради неговата независимост и мисията от общ европейски интерес. Ако загубим това, ще загубим интереса и стоеността на дружеството. Стоеността на дружеството се крепи на мисията да се отразят въпроси от общ европейски интерес и независимост. Втората причина – редакционната независимост и общо европейски интерес е и в основата на интерес на Европейската комисия. Това е много важно за публичните акционери, но също и за NBC и Gibbs Sowers. Както казах, ние създадохме един уникален модел на управление с два управителни органа, надзорен класически орган, който отговаря за надзора върху управлението на дружеството, деловите аспекти. Този надзорен съвет се контрила от Мегип Сауерс и редакционен съвет, който в голяма степен се контролира публични акционери. Пауло Гамбертис е председател на този редакционен съвет. Има 10 членове. 7 от тях са назначени от публичните акционери, трима от Ней Гибън – не, Гибън всъщност назначи само два. Даже не е назначил и всички три, на които има право. Редакционният съвет следи програмата на Евронюс, мисията да се отразяват въпроси от европейски интерес, надзирава на управителната комисия на Евронюс. И на последно място ангажиментите, поети пред Европейската комисия. Проведохме дълги дискусии, особено с Генерална дирекция Connect, която обърна много внимание на евентуалната сделка с NBC. В крайна сметка, поехме писмени ангажименти, които са част от е, споразумението за многогодишно партньорство с Европейската комисия. Първи ангажимент е да предоставяме чиста, независима информация. Това е взимен ангажимент на NBC Euronews да възприемат виждане, което да почива на тези основни принципи. Идеята е да се създаде в първите седмици – от пристигането на NBC обща редакционна визия. Това ще са обществено достъпни документи, 3 или 4 страници, публикувани на интернет страницата на Euronews, ще бъдат обществено достояние навсякъде. NBC и Euronews там ще поемат ангажименти относно мисията за новини от общ европейски интерес. Външната оценка от външен орган ще продължи да е факт. Пало Гамберти ще продължи да бъде председател. Евроню ще се контролира публични акционери. Ще се запази вида контрол върху редакционната продукция на Евронюс. Третия ангажимент – Евроню ще запази езиковото многообразие като една от основните си силни страни след предлагането на новия бизнес план. В това отношение искам да обясня нещо от особено значение. Евроню се предава на 13 езика днес. Сред тях има 6 основни езици английски, френски, италиански, испански, немски и руски, което означава, че те са автофинансирани от самофинансиран от Евронюс, а е не от външен партньор. Има и други езици, като гръцки, унгарски, португалски, арабски, фарси, които се финансират от Европейската комисия и турски, който се финансира от Турската национална телевизия и украински, който вече не се финансира. Всички тези излъчвания се финансират от конкретни партньори, т.е. имаме договор с клиент или партньор – ако партньора или клиентите решат да прекратят договора, Евронюс не е в състояние за момента да финансира сам тези езици. Според мен това бе важно уточнение. Четвърти ангажимент. Сделката с NBC Universal няма да доведе до съкръщаване на персонал заради промени в продукционния модел. Работим за план за преструктуриране ще просмислим, както казах, начина по който продуцираме новини. NBC няма да урязва допълнително разходите. Напротив, с вноската на NBC в капитала ще се опитаме да разгърнем повече ресурси, най-вече в сферата на събиране на новини. Идеята е да имаме постоянни кореспонденти във всички основни столици на Европа и навсякъде по света. Пети ангажимент. Главният директор за съдържанието ще трябва да има дълбоки познания по европейски въпроси и управление. В момента тук е сегашният директор на съдържанието в Евронюс във всички различни договори има писмени ангажименти, че този директор за съдържанието ще има съответния опит и морални качества за изпълнението на тази роля. Той ще е професионалист и разбира се трябва да е европейски гражданин. Последният ангажимент, името Евроню ще бъде запазено, ние измислиме за кобрандиране с NBC, т.е. името може да стане Euronews NBC, но Euronews ще остане на първо място и ще бъде запазен на видно място с разгръщането на новото партньорство. И не на последно място всички ангажименти за акционерите са за да се запази структурата за 3 години, т.е. няма да има промени в акционерната структура. Има пълна прозрачност пред Европейската комисия по всички тези въпроси и на последно място това е една от реалните и сериозни гаранции пред комисията. Четири годишното рамково партньорство, подписано от Европейската комисия, в което се казва, че ако мисията за общ европейски интерес или ако има промяна в акционерната структура на Евронюс Европейската комисия може да прекрати 4-годишното партньорство и да се отегли. Това е добре известно на акционерите в Евронюс. За да продължим да се ползваме с подкрепата на Европа, трябва да се придържаме към редакционната мисия от общи европейски интерес. Благодаря за вниманието. Благодарим на вас. Господин Гаримбети също ли ще говори и ще преминем направо към дискусията? Uh, um, uh, Благодаря, госпожо председател. Добър ден uh, на всички. Не знам с колко време разполагам. Ще се опитам по-накратко да се изкажа, отколкото колегата Майкъл Питърс кажа няколко думи за това как са уредени отношенията между комисията и Евронис. Правното основание е акта за мултимедиите, там се урежда и бюджета, като целта е да се е, осигури, осигури канал за новини с европейска перспектива, европейска гледна точка. Европейската комисия не е акционер в Евронюс, обаче трябва да подчертая. и отношенията ни почиват на партньорско споразумение, в което се отчита ролята на Евронюс като участник с, с голям обществен интерес, от голям обществен интерес. Гарантира се също така редакторската независимост на Евронюс по този начин. По рамковото споразумение Евронюс трябва да се съобразява с принципите европейска гледна точка, европейска перспектива и многоезичие. никой а, наш конкурент а, не би могъл да предостави а, толкова а, много програми, толкова много излъчване на, на всичките езици. Това е нещо друго, което прави Евронюс уникален канал. Комисията през февруари подписа ново споразумение, 4 годишно февруари месец в сила до 2021 година. Това е рамково споразумение, което дава възможност на комисията да ежегодно да, да предоставя, да разпределя средства за Евронюс. Както каза а, колегата, а, а, не се гарантира автоматично финансиране. Това е нещо, което се, по което се вземат решения от комисията ежегодно. про... няколко продукции има по европейски новини, тележурнали, те са посветени на отделни сектори, економика, например. През 2016 година приноса общо е 24,8 милиона евро към Евронюс. През 2017 пък комисията ще запази това финансиране. Може малко да падне, но съвсем малко. Версията на Фарси... Извинявам се, пропуснах да кажа нещо. Също така финансираме гръцкото гръцката а, версиите на, на Евронюс, които са отделни на, на, на езиците гръцки, а, португалски и арабски. малко се повишава финансирането за не основни тезици през 2017 година. Поради промените в капиталовата структура на Евронюс, споразумението за 2017 година е изключено на базата на условието, че продължаваме да отразяваме новините независимо и с оглед на европейската перспектива на няколко езика. Комисията е въвела много строги механизми за контрол и мониторинг, така че да се гарантира спазването на споразумението от страна на Евронюс. Но това също за мен е нещо много важно. За мен, защото такава е моята длъжност, да се гарантира, че всичко се върши на базата на, на добро и, добро и благоразумно управление на финансите. такъв начин, за тази цел по-скоро, използваме данни от предходната година, за да оправдаем действия и продукции, които разработваме. Благодаря. Председателката, благодаря. Писмо сме изпратили до Евронюс, което е подписано от всички а също така от е, съвета. Там се твърди, че има връзка между нам... Е, че, че там се говори за намаляване на, на редакторската свобода или намаляването на ресурсите, което би могло а, е, да доведе до това. И в това писмо служителите отправят критика към украинския екип или работата с украински или отразяването на, на събитията там. Също има оплаквания по отношение на програмите на арабски фарси. Заповядайте, искате да вземете думата или вие първо? Да. Аз искам просто да първо да кажа някакво думи от името на, на Комисията по култура. За нас като комисия е много важно да имаме независим, независима медия в Европа. Заедно с въпросите, които колегата току-що изтъкна, трябва да кажа, че сме се сблъсквали с опасения по отношение на независимостта на медията и като парламентарна комисия, разбира се, а, ние трябва да, да разгледаме този въпрос с оглед на, на акционерната структура. По отношение на NBC, 85% Също в момента 85% от акционерите са извън Европа. Това няма как да не се отрази. Няма как да не се отрази на, на една медия, чиято основна задача е да отразява европейска политика. Заради това са тези 20 милиона евро, които идват от европейския бюджет. Това не е, не е малка сума е 25, е, извинете, е, милиона. Това са много важни. Това е доста сериозна сума а, средства. Те биха могли да се оползотворят по други начини. Та, а, в тази връзка се питам как тези 25 милиона европейски средства, а, които получава Евронюз, какво ще стане сега какво ще стане сега, а, когато а, тия средства стигнат до, до новия ви партньор. И по, по-опасното е, че получаваме съмнения, свързани с а, вашата редакторска независимост. И това са съмнения, които идват отвътре в организацията ви. И затова мисля, че е, това съместно заседание с е, Комисията по бюджетен контрол е една чудесна възможност да разгледаме всичките тези тревоги, които са били сведени до нашето внимание. Също нещо, което каза госпожа Гресле, а, е, а, има нужда да съберем повече конкретна информация. Така че предлагам сега да Изслушаме въпросите на депутатите, на колегите. Вече няколко души са поискали думата. И след това ще ви дадем думата за отговори. Господин Бухнер, заповядайте. Първи има думата. Благодаря. Поради ограниченията на програмите на фарси, има и ограничения в програмите на арабски, но най-вече ме интересуват обаче тези на фарси. Финансовия модел е много а, сложен, доколкото ми е известно. Разбирам, че ще продължават програмите на Фарси в а, дигитален формат, но вече няма да се излъчват по, по, в ефирно, няма да се излъчват. Това ще наруши достъпа на хората до новини. В днешно време има, има стандарти. И ако достъп е единствено през интернет, е, може да има правителства, които, например, блокират определен вид достъп, в, е, определен вид съдържание в е, интернет. Всъщност, жителите на Иран смятат, че е опасно в момента да, да следят новини от Евронюс на фарси, на персийски. Това го знаем от хора в Техеран. Така че свалянето на телевизионните емисии мисля, че е, е катастрофа. Трябва да се опитаме да, да, да укрепим прогресивните движения, прогресивните сили в Иран по някакъв начин. Това не ни помага. Та, Економиите не са толкова големи. Питам се дали си струват. Искам да кажа, че естествено знаем, че има много политическо напрежение в Европейския съюз. какво е основанието за махането на украинските програми или за намаляването на турските програми или а, спирането на, на а, пълното излъчване на фарси. Единствения политически мотив, съображение трябва да бъде, че трябва да се да, да, оптимално да се подхожда, оптимално излъчване да има на всичките тези а, варианти. Трябва да се види какви са интересите, дали може да се уравновесят, да се постигне някакъв баланс. Доста комисии сме, разгр... сме говорили за хибридните войни, които се водят в Европа. Какво означава това за Евронюс? Русия е инвеститор в Евронюс. падат украинските програми, но пък руските продължават. И всъщност финансите идват от, от руската държава. Не е ли това противоречие? Как ще отговорите на това? Чух също, че журналисти, които работят за украински полицейската служба трудно си намират друга работа след. Е, не намират, нямат, няма за тях работа и в е, Украина дори. Благодаря. И аз, както госпожа Гресле, искам да ви насърча да говорите по, по писмото, което получихме, защото там е съвсем ясно, че е, Евронюс е в в състояние на криза. Аз мисля, че вие това по никакъв начин не го закатнахте в изложението си. Та, вие сте запознати с тези тревоги и критики на служители на Евронюс. Какво ще кажете за това? Казахте, че има много силна конкуренция и е, е трудно положението в световен мащаб за медиите. Аз искам да се върна към един общ въпрос. Дали е? защото ние като Европейски парламент с политическите си, политическите си амбиции за независим Евронюс, за една медия, която да е в състояние да осигури медийното покритие, от което се, се нуждаем. Има опасение, че Евронюс вече не е в състояние да върши това. Е, дали това не, не проистича от структурата на финансирането и на акционерната структура. Дали вече има, раз, дали вече има разминаване с мандата на Евронюс, дали трябва структурата на Евронюс да е чисто публична. Това са, това са съмнения и тревоги, които възникват у нас. Бих искал да чуя коментарите ви. Трябва, трябва да се укрепи независимостта, защото като ви слушах, не остана впечатление, че това, което вършите, ще, ще укрепи бъдещото развитие на Евронюс и, и като има предвид сегашните политически настроения. Благодаря. Още един въпрос и след това а, ще дадем думата на, на гостите за отговори. Благодаря. Добре е, че е, заседаваме по този въпрос, защото има много проблеми, които трябва да се разгледат. Писмото сме го разглеждали е, действително и аз искам да повторя някои въпроси, които според мен са доста важни. Мисля, че Идеята е да се провеждат годишни проверки на, на економическото състояние. И аз, доколкото разбирам, се предвижда и контрол на редакторски екип, както и бюджетен контрол по отношение на устойчивостта. Това, което споменахте за 85% от акционерния състав на Евронюс. Няколко въпроса имам. През 25 години, както съществува Евронюс, Каква е подкрепата от, от Европа, която получавате? Ако е вярно това, че са необходими толкова много средства за, за отразяване на новини. Е, говорим за, за независимост, за политически е, е цели. Въпросът е от редакторска гледна точка за покриване на повече новини, повече събитие. Искам да кажа, че ми се струва, че м- разпределението на средствата е доста неясно. На Евроспорт бе оценен на 1 милион за репортажи 2015 година. Не разбирам при вас как е организирана тази рамка. Господин Петърс, заповядайте. Господин Петърс. Um, thank, thank you very much. I, I would just like to за това, че организирахте днешния дебат. Много са въпросите. Да, е, наистина чух доста и с удоволствие ще се опитам да отговоря, да, да отговоря на тях и ще се опитам да ви убедя, че, че вършим нещата така, както трябва. Mm. Нещо, което обаче аз няма да приема, е, няма да допусна, е, е, е обвинения, безпочвени обвинения. И така по въпросите за езиците. Фарси, украински и арабски. Аз не съм политик, аз се занимавам с бизнес. Аз управлявам компания, частна компания. Дори и когато 100% беше публична собствеността й, тя винаги, дори тогава е била е финансово независима. Договора ни тогава, по това време с Украинската национална телевизия, срока му изтече просто. Искам да ви кажа, че всъщност ни дължат 10 милиона евро, защото не, не, не заплатиха за последните две години. В момента се съдим. Вече нямаме партньор. Когато нямаме партньор, който да финансира даден език, ние нямаме финансовата възможност да, да, да продължаваме да излъчваме този език. Това е чисто финансово решение и не е политическо решение. Аз не съм, не, не мога да, да се изправя пред акционерите си и да искам това от тях. Няма как да финансираме ние даден език. решението да се спре украинския не е редакторско и не е политическо. Чисто финансово е. Тогава, когато нямаме средства за даден език, няма как чисто економически да продължим да, да, да излъчваме на него. Аз съм човека, който много добре разбира политическото значение и редакционното значение на украински язик, но за съжаление нямаме средства да продължим да работим на украински. По отношение на руския, чух, че чух е, погрешно изказване. Руския не се финансира от Русия. Това е абсолютно... Това не е вярно. Както казах в, е, е, в изложението си, само финансираме руския. Ние финансираме руския. Защото 35-40% от а, световната ни публика а, гледа на руски. Защо? Защото може би ние сме единствения, а, единствената независима медия на руски язик, която отразява света и техния регион. Ако утре загубим руски язик, ще загубим 30 до 35% от зрителите си. Това би било економическа катастрофа за компанията. Това е една един от активите. Това е един от основните ни активи, от печелившите ни активи. Опитваме се да хвърлим мост по такъв начин между Европа и, и руските зрители. Това е по отношение на Русия. По отношение на а, а, служителите от а, украинския екипи, преквалификацията им, преместването им в други а, отдели. Да, опитваме се да ги преместим. Някои от тях ще бъдат преквалифицирани, както а, а, се казва процесът, в други, на други длъжности. По отношение на Фарси, а, там а, няма нито политическо, нито а, редакторско решение, имаме партньорство с комисията, с външна, службата за външна дейност на госпожа Могерини и те решиха да, да съкратят бюджета много сериозно. Бюджетът бе 5 5 милиона беше. След това а, падна на 4, след това на 3. Така че от 5 на 3. Не сме в състояние професионално да продължаваме професионално да, да излъчваме да, на Фарси. Затова преобразувахме изданието на Фарси в дигитално издание. Да, ако получиме допълнително средства, можем отново да, да продължим да излъчваме по телевизията, телевизия на Фарси. По отношение на дигиталната платформа, Мога да ви кажа, че през последната година а, в изданието на, на, на Фарси, изданието на Фарси, програмите на Фарси станаха, а, може би, най, а, най-гледаните всъщност. Иран е третата страна в света а, по третия най-сериозен потребител на Евронюс в света. Чрез новите технологии сега можем да чрез нови технологии можем да проникваме и отвъд новните филтри и мога да ви кажа, че, че програмите на дигиталните програми е на Фарси се е, радват на е, доста голяма аудитория. Има цел, която сме си поставили заедно с Европейската комисия за премиставане, за предоставяне на повече дигитални медийни услуги, защото това е бъдещето езици като арабски и персийски или фарси. А, а, са основно перо от нашата дигитална стратегия. Да. И още един малък, е, още нещо съвсем накратко за Евроспорт, преди да премина към основния въпрос, който винаги седи който вие зададохте. Единия милиард за Евроспорт, по отношение на Евроспорт. Аз не мога да говоря за Евроспорт, а говоря, тук съм за да говоря за Евронюс. Има телевизионни права. А, за съжаление, не така стоят нещата при новините, но това може би обяснява това, което цитирате за Евроспорт. Но мога да ви уверя, че е, през бидните години работим много сериозно по стабилното финансово управление на Евронюс. По основния въпрос. Разбирам, че сте разтревожени от това писмо, което е написано от служителите. А, да, изпит. преминахме през социална криза през ноември и декември месец. Първо, поради спирането на, на, на украинското издание, за първи път от много време беше необходимо да, да извършим съкрещения, Така че, да, отношенията не бяха особено приятни. Социалният климат в Евронюс не, не беше много приятен. Наложи се да, да преминем към дигитално излъчване на, фарси, на програмите на фарси и арабски. Естествено, това не се прие много о, добре от съответните екипи, които искаха да продължават да работят а, в а, телевизионен формат. Имаше много въпроси, но преди 25 години Евронюс тръгна като публично финансирана организация и повечето хора, които работят там, са от, там от 20 години. Това, че се превръща в по-търговски организирана структура Евронюс, Разбира се, в разрез с това, което са свикнали, като са дошли преди 20 години в Евронюс, в една практически публично финансирана а, медия. М нещата се променят, но а, приоритетите на публичните акционери също се е, променят. Публичните акционери вече не искат, не искат да финансират Евронюс, поради това сме принудени да търсим частни инвеститори. Това писмо много е важно да се разбере. Много е важно да се разбере в какъв момент е написано това писмо. Написано е, е тогава, когато очаквахме е, сключването, подписването на рамковите споразумения. През октомври трябваше да се, да се подпише, след това е, декември, след това януари отлагаше се подписването поради обективни причини, поради разговорите, които се водиха с NBC преговорите и комисията каза, не можем да подпишем рамковото споразумение без да знаем какво ще стане с NBC. И да, имаше доста сериозни тревоги в Евронюс и а, сред, а, сред служителите хората, които подписаха писмото, разбира се, знам това, потърсиха подкрепата на Европейската комисия чрез това и просто искаха да се сключи споразумението. Готов съм да прочета заедно с вас писмото. Не съм убеден, че, че има някакви сериозни опасения свързани с независимостта, която да проистича от частните инвеститори. Организацията, синдикалната организация на Евронюс единодушно, единодушно гласува за, за партньорствата с MBC. Така че нещата са а, доста по-сложни, отколкото може би изглеждат. Разбира се, че има въпроси от страна на служителите. Е, да, и доста хора са недоволни. Има хора, които напуснаха, но хората си дават сметка, че а, трябва да, трябва да се променим, трябва да променим, променим организацията си. И накрая искам да, да приключа с последния въпрос. Евронюс е публична организация, която трябва да която трябва, трябва ли да постигаме целите, заложени от Европейската, Европейската комисия. Не, не стоят така нещата. Нещата не се, свързани, не, не се свеждат до акционерна структура. Въпросът е, се свързва с това какво можем да предложим на, на потребителите в Европа. Планът, който сме разработили с NBC, той не е политически, е чисто бизнес-ориентиран професионален план. М няма няма специализирана европейска медия по европейските въпроси за Евронюс е най-гледаната медия. Знаете, че, че как можем да, да, да правим новини в рамките на минута и половина с, с, с, с картина. Това не е достатъчно. Трябва ви формат, за да продължите това. Трябват ви различни формати. Трябват ви ток-шоута, интервюта. големи сериозни формати, които да, да, да разговарят с европейци, с еврократи, които да могат да отразяват, да, да, да помагат на хората да, да, да сформират своето мнение. Инвестирали сме много, заедно с NBC, да се опитаме да, да разработим нови формати. много средства са необходими за, за журналистика на място, от улицата. Трябват хора, които да, да отразяват мненията и възгледията на гражданите. това е проектът не съм намерил някой друг, който да, да е съгласен, да е склонен да върши това. Не съм намерил и европейски партньор. С 80 организации съм разговарял с немски, френски, медийни групи. Никой, никой не прояви интерес от Евронюс. Дори и от Европа. Любопитното е, че успяхме да намерим партньор. Ja, vielen herzlichen Dank. Bevor ich Herrn äh, Gariberti das... Благодаря Сега искам да се изкажа и аз. Неприемливо е да се заплашват онези, които тук изразяват а, своите опасения, като представители на Комисията по култура или Комисията по бюджетен контрол. Моля ви повече да не отправяте подобни заплахи. Може би да не съм разбрала, обаче аз чух да се отправят заплахи. Това е недопустимо в подобен открит дебат. Давам думата на колегите. Благодаря. Благодаря. Добър ден на всички. Това писмо, за което говорим днес, ми напомня историята с Ал Италия. Беше направен план за реструктуриране, който бе отхвърлен – Нали? И това напомня на приказката за Скорпиона, който а, се движи на парахода от единия бряг на реката до другия и обратно. А, припомням ви, че аз съм журналист. Как станах а, че, управител на съвета? Когато започнах работа в Евронюс, беше публично телевизионно дружество, като предлагаше само обществена услуга. Рай даваше 4 милиона евро. Другите акционери бяха миноритарни акционери. Един ден публичните акционери обявиха, че намаляват финансовото финансовото участие е, до 0%. И се наложи, за да се осигури оцеляването на Евронюс, да се търсят нови партньори. Е, както каза господин Бендерс, е, намерихме такива партньори, консултирахме се с Европейската комисия, много дълго договаряхме влизането в нашите структури на един част партньор частен партньор. Е, ставаше дума за оцеляване. Ако този партньор не беше допуснат, това би означавало край на Евронюс. Трябва да си дадем сметка, че ако не се намери други, е, друго решение за други частни партньори, е, това също би означавало край на Евронюс. И така станаха председател на редакционния съвет, аз трябва да гарантирам и да проверявам дали Евронюс спазва ангажиментите си за редакционна независимост. Нещо, което бе остатък от времето, когато акционерите бяха само публични структури. Искам да ви кажа, че редакционната политика на Евронюс остана непокътната. Ние нямаме никаква реклама – ефективността даже е, се е повишила. На... Неодавна написах статия в Вестник Република по този въпрос. Сега, това е... А... а Тук има връзка с една пропаганда на Кремъл. На Кремъл, защото Русия финансира подобни атаки и излъчва чрез различни медийни канали, чрез спутник тази пропаганда. Когато беше е, манифестацията против е, и, и проявите против е, Путин, ние бяхме единствените, които излъчваха. А, също така, когато бяха манифестациите против Ердоган, ние също имахме репортажи от място. Ако няма няма а, излъчване на турски език на услугата Евронюс, вината не е на Евронюс, а на Ердоган. От тази гледна точка до сега не мисля, че няма никаква промяна на точка на независимостта на Евронюс. Е, Имаше обвинения срещу руската служба на Евронос. Е, както а, е, знаете, имаше обвинение, че сме твърде благосклонни към политическата линия на Кремъл. Аз а, е, съм а, винаги готов а, да проведа проверка. А, това а, го правя още от времето, когато съм работил с Рай. Винаги сме се стремили към политическо равновесие и в този случай прибегнахме към същата обсерватория, която използваме в рай. Та обсерваторията трябваше да направи оценка дали това, което излъчваме, представлява благоприятно отразяване, прекалено благосклонно отразяване на политическата линия на Кремъл. Това стана по времето на най-тежките моменти от войната в Украина. Мога да ви кажа, че обвиненията срещу руската служба на Евронюс се оказаха абсолютно безпочвени. Сега бях принуден да приема обаче някои ограничения, защото журналистите са тези, които гарантират високото качество на журналистиката. Понякога журнализмът, журналистиката става прекалено административна работа. Журналистът носи някаква новина, взема си заплатата и се прибира. Ние искаме да правим добра журналистика, а не журналистика от административен тип. Господин Рабер Монти. Благодаря. Трябва да подкрепят всичко, което каза Пол и току-що и Майк Питърс преди него. По отношение на обсерваторията, това е много престижна организация – Имаше нещо, което Евронюс се съгласи да направи след приемане, придобиването на контролния пакет акции от външен акционер. Ние приехме контрол от обсерваторията и се задължихме да обнародваме доклад за прозрачност всяка година. Значи имаше обвинение за това, че Евронюс е, е прекалено благосклонен към Кремъл, че има пристрастност. Е, проведохме проверка, оказа се необосновано това твърдение. Доста оценки са извършени на е, Евронюс на Делойт през 2014 година. През 2016 година също имаше оценка. И в двата одита бяха установени проблеми. Два проблема по-конкретно. Единият е свързан с дългосрочната финансова устойчивост на финансовия ни модел – Е, на фона на намаляващата финансова помощ е, от публичните излъчвателни е, организации. И вторият проблем е бизнес моделът на Евронюс. Както много други канали, ние трябва да се приспособим към новата цифрова действителност. Трябва сега да възприемем някои цифрови технологии, защото това е новата епоха и тя го изисква. Никой не е поставил под съмнение независимостта на нашата журналистическа работа, на нашите журналистически репортажи. Доколкото ни е известно, независимостта на Евронюс и европейската линия на новините, които оправдават договора с комисията, не се поставят под съмнение. По отношение на службата на езика Фарси, Знаете, че има такива твърдения. И много пари са тези, които се дават за Евронюс, казвате ми. Много са, но и не са много. В сегашната рамка за много Мултимедийните действия са предвидени намаление от 20%. Говоря за период 2014-2020 година. Бюджетът следователно се съкръщава. При това положение трябва да направим максималното да запазим качеството на работата. Е, бюджета за комуникация също намалява. Майкъл Питърс беше е, прав. Е, Европейската служба за външни действия казаха, можем да ви дадем такива и такива средства, моля да съобразите дейността си. Което все пак беше успех, както каза и Майкъл. И най-сетне Това е много важно. Сделката с NBC все още не е изключена. Тоест, Нейните условия все още се договарят. Постоянно поддържаме контакт с ръководството, с Майкъл Питерс и с Пауло Риберти. За момента нямаме причина да смятаме, че положението в Евронюс ще се влуши след договора с NBC. Обратно, имаме причини да смятаме, че продукцията ще се подобри и че финансовата устойчивост, дългосрочен план, може да спечели от този договор. Благодаря много, господин Албемонте. Имаме двама заявили желание за изказване. Моля да бъдете много лаконични. След това ще трябва да чуем отговорите на господин Бомонте и господин Петърс и да приключим работата. Яна. Е, да, много са въпросите ми, а вие ме молите да бъда лаконична. Благодаря ви. Дискусията бе много интересна. Аз съм бивш е, журналист и съм съгласна с това, което каза господин Петърс. Колеги, смятам, че грешим ако разговаряме за Евронюс като за пиар агенция. Те не са нещо такова. Искаме Евронюс да бъдат привлекателни, да привличат вниманието, да бъдат атрактивни и за това трябва да им дадем възможност да бъдат максимално интересни. Зная от личен опит, че публичната структура в една медия далеч не е така ефикасна, като частната структура. Защото винаги е много лесно да се плъзнете по това, което желая публиката, отколкото да отразявате действителността. За да има баланс, трябва да има много добра журналистика. В противен случай няма успех. И сега, моля да ме оставите да приключа. Може би сте говорили по този въпрос. Интересно ми е как измервате своята ефективност. Виждам на първия диапозитив голяма аудитория, обаче разбирам, че това са цифри от MyTV, а в следващите диапозитиви няма а, сравнение. Как сравнявате своята рентабилност с други канали? Имам усещането, че сте много по-скъпи отколкото други канали. Права ли съм? Ако съм права, защо е така? Благодаря. Благодаря. Господин Блюн. Да, накратко. Правилно ли е впечатлението ми, че съкратените езици фарси, украински имат връзка с наличните финансови средства. Тук са представени две комисии. Та е важно за нас е да знаем дали това наистина е така. Не е ли важна част от външната политика на Европа да поддържа сътрудничество и добри отношения с, с други страни. В частност, в случая ние нямаме ли политика по отношение на Украина или Иран? От гледна точка на ефекта върху външната политика на Европейския съюз, може би допълнителната сума трябва да бъде е, заплатена. Говорим за 700 хиляди евро, рязани за фарси. Моят е, призив е, към двете комисии е да се съобразят с този външнополитически аспект. Благодаря, госпожа Гресли. Аз имам два въпроса. Економическата основа на вашите решения представлява интереса за мен. Казва се, че сте взели политическо решение. Бихте ли е, казали какви други решения сте взели или не сте взели, или бихте могли да вземете, но не сте взели? Има различни е, езикови версии, на които се излъжва Евронюс. Е, защо решението бе да се извърши съкръщение на украински и фарси. Е, господин Монти, вие казахте, че одитите не са показали никакви отклонения в независимостта на Евронюс. Всъщност, аудитите занимаваха ли се с това да проследят дали каналът е независим? Благодаря. Моля сега всеки от вас е, да отдели по три минути за отговор, за да не просрочваме. Даже ще пусна часовника. Благодаря, господин Петърс. Да, ще се опитам да отговоря за три минути рентабилността. Последните два одита констатираха, че Евронюс е най-рентабилната медийна организация в Европа днес. Ние сме три е, пъти по-рентабилни от CNN и пет пъти по-рентабилни от BBC. Това бе подчертано от е, нашите е, одити, тъй че ние сме най-рентабилната организация от гледна точка на съотношение между разходи и ползи. По отношение на Фарси, да, мога да потвърдя отново, че причините за съкрещенията там бяха единствено финансови. Господин председател, не знае. Правилно ли разбрах? Защо? Въпроса ви, госпожо председател. Украина и фарси, украински и фарси. Защо избрахме тези е, езици, защото партньорите ни спряха финансирането. Не можехме да продължим този тип договор без партньори финансиране. Това беше валидно за украинския, това е валидно и за редакцията на Фарси. имахме партньор за Фарси и те решиха да намалят бюджета. Трябваше да намерим друг начин да правим продукции, защото заради намаляването на средствата не можахме да запазим редакцията на Фарси. Ние не бяхме в състояние да направим свободен избор. По същия начин ще бъде и с турския. Ако в партньора ви отреже финансирането, трябва да спрете да правите продукции. Не можете да финансирате. По отношение на оставащата една минута мисля, че има едно голямо недоразумение. Госпожо председател, извинявайте, ако съм оставила у вас впечатление, че заплашвам някого. Аз исках да кажа, поне така мислех, че се изразявам, вие ми дадохте възможност да се изкажа. Има много въпроси, много опасения аз 20 години от живота си съм прекарал в Евронюс. Просто казах, че високо ценя тази възможност. Вместо към нас да се отправят погрешни обвинения, нещо, което тук не е ставало. Знаете, че през последните 3-4 месеца времената бяха тежки за нас. Много хора ни обвиняваха и е, даже ние водим съдебни дела срещу тях. Това съм имал предвид че ви благодаря за фантастичната възможност, която имаме днес да обясним ситуацията в Евронюс, вместо да се борим с несправедливи обвинения. Такива не са били отправени към нас. Надявам се, че сега вече намеренията ми са изяснени. Нямал съм изобщо намерение да отправим заплахи. Благодаря ви. Господин Монти, съвсем накратко. С ужас разбирам, че не съм отговорила на въпроса на господин Моргано за това колко пари сме получили през последните 10 години. Ще му пиша, за да му дам точна информация. Обаче това е важен въпрос. Вие запитахте дали въобще одитите са се занимавали с независимостта. Оценката през 2014 година, и това е важно, Нека да кажа сега за финансирането. Значи, пикът на финансирането беше през 2012 година, когато получихме 29,5 милиона евро. След това през 2014 беше 19,6, през 2015 24 милиона и 800 хиляди. През 2014 аудиторът каза, че правим повече с по-малко. Аудиторът се занимава с всичко, с европейската перспектива, с многоязичното отразяване на новините, устойчивостта на финансовия модел, нали, намериха проблеми в е, дългосрочната финансова устойчивост, но не намериха проблеми от гледна точка на отразяване на европейската действителност или пък в е, независимото отразяване на действителността от страна на нашата медия. Е, благодаря ви. Да правите повече с по-малко пари не добър показател за качество, обаче това е само странична бележка. Е, това е краят на нашето е, днешно съвместно заседание. Искам да дам думата на госпожа Гресле за заключителни бележки, след което ние ще продължим с програмата. Госпожа Гресле, благодаря и искам да благодаря на всички ви. Що се отнася до годишното освобождаване от отговорност е, за изпълнението на бюджета, ние ще се занимаем с тази задача. Днешното заседание даде е, възможност е, да се дадат разяснения и е, разбира се, как това, което е останало неизяснено, може да бъде допълнително изяснено писменно. Благодаря ви, благодаря на госпожа Гресли, на членовете на Комисията по бюджетен контрол, господин Абемонти, господин Петърс и господин Калимбети. Благодаря много за това, че бяхте тук за дискусията. Комисията по култура, разбира се, ще продължи да следи темата Евронюс. Благодаря ви за това, че бяхте тук.